Well, Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Както добре знаете, това е едно специално заседание. Е, мисля, че извадихме късмет с това заседание днес след обед, тъй като това е ден, в който професор Марио Монти, добре дошъл между другото, е, публикува своя доклад е, Нова стратегия за вътрешния пазар. Така че каква по-добра платформа за представяне на този доклад от е, заседанието на нашата комисия по вътрешен пазар? Освен това, много се радвам, че мога да приветствам с добре дошъл моя добър приятел, председателя на парламента Ежи Бузек. Той ще се присъедини към нас, ще каже няколко думи след малко. Няколко официални съобщения преди да започна. Първо, искам да ви кажа, че това заседание се предава пряко по интернет на веб страницата на парламента. Затова не забравяйте, че когато се изказвате, ще ви дават в целия свят по мрежата Вашето изказване ще се записва. Втория ми коментар е свързан с втората част на дневния ред за днес. Ще имаме първо представено от страна на професор Монти и след това изказване от страна на председателя Бузък. След това се надявам да вземат думата координаторите и докладчик Луи Грек по темата. Той е заместник председател на комисията, освен това. Знам от доклада на професор Монти, че неговия доклад е ценен и за неговата работа. Искам да приветствам господин Брайан Касиди, бивш евродепутат, който е председател на секцията по вътрешен пазар на економически и социалния комитет. Добре дошъл! Добре дошли и на членовете на други комисии, тъй като имаше покана до всички, които искат да присъстват на представянето на доклада на господин Монти. Това са моите официални съобщения. Първо ще дам думата на председателя Ежи Бузък. Благодаря, господин председателю. Благодаря Малкам за поканата всеки член на парламента трябва да присъства на заседанията на комисиите. Аз сега нямам много възможност да правя това, но по време на предишния мандат участвах на заседанията на комисията. Всяка седмица 3 и ви бяха моите комисии. Сега нямам много време за това. Мога да кажа, че заседанията на комисиите демонстрират колко активен е парламента. Имахме проблем с а, измененията в климата. Комисията по околна среда ЕМВИ беше много активна. Подобни случаи сме имали в миналото, многобройни. Сега е ред на ИМКО и на ЕКОН, две много важни комисии да демонстрират а, своята важност, тъй като говорим за вътрешния пазар. Не говорим за подробности, не говорим само за това как трябва да разрешим проблемите на вътрешния пазар. Говорим за нещо, което представлява философията на функционирането и съществуването на Европейския съюз като цяло. Така поне аз гледам на доклада на господин Марио Монти. Разбрахме се, че няма да го наричам професор. Искам да кажа, че господин Марио Монти е един велик политик на Европейския съюз. Той работи за Европейската комисия. Искам да кажа, освен това, че много подходящ е момента за този доклад и за неговото представяне. Защо? Защото имаме Лисабонския договор, имаме вече общностния метод на работа и Европейския парламент трябва да осъзнае каква е неговата отговорност по отношение на вътрешния пазар. Казвам нашата отговорност, защото ние сме отговорни за така наречения общностен метод след влизането в сила на Лисабонския договор. Освен това, Десет години вече говорим за Лисабонската стратегия. От 2000-та година съществува тя, не постигна големи успехи. Там говорехме за метода на координация, общностния метод на координация. Трябва да подобрим нашата работа, защото сега започваме стратегията Европейски съюз 2020. Сега трябва да демонстрираме на нашите граждани, че проявяваме отговорност прямо бъдещето. резултата от глобалната перспектива на нашата работа е придаването на нов тласък на единния пазар. Преди няколко месеца се изправихме пред допълнителен проблем финансовата криза бяхме изправени пред а, сериозни затруднения. Затова всички днес сме се събрали, за да чуем как може да се придаде нов класък на вътрешния пазар, как да се намерят решения на нашите проблеми и как да се направи Европейския съюз по-добро място за живеене за бъдеще. Не искам да говоря много дълго, защото вие сте професионалисти по темата, Господин Марио Монти е изявен професионалист. Искам да кажа, че по време на първите 10 години от своето съществуване е, единия пазар се оказа нещо много успешно. Казва се, че 800 77 милиарда евро се е увеличила търговията, а между 1992 и 2003 са създавани 2 милиона и половина нови работни места. Естествено, имаме и някои проблеми. Имаме проблем с директивата за услугите, която не беше приложена както трябва в държавите членки, финансовия надзор и потока на капитали е, са теми, които са важни. Хедж фондовете трябва да разгледаме и външните отношения. Не трябва да говорим за предаване на нов тласък на вътрешния пазар само за благото на нашите граждани, тъй като е, външните измерения на вътрешния пазар са много важни. Хедж фондовете, например, и връзката с Америка. Стандартите по отношение на стоките са много важни. Успяхме да постигнем стандартизация по отношение на мобилните телефони, по отношение на автомобилите, автомобилната индустрия, шенгенското пространство, пространството на пътуване без ограничения, без визия е нещо изключително важно, ако говорим за свободата на придвижване на хората, ако говорим за езиците, е, това са много важни постижения. Знаете, че говорим за системата 1 плюс 2, един на майчин език плюс два чужди езика. Това е чудесен пример за обща инициатива в Европейския съюз. Говорим за такива повсеместни програми в гимназиите на Европейския съюз. Защото как можем да говорим за мобилност на хората в Европейския съюз, ако няма познание от лингвистичен характер? Стратегията за единния пазар е нещо всеобхватно. Научно-развойната дейност е изключително важен елемент. От а, интелектуална гледна точка Три коментара, три е, важни допълнителни елемента. Електронната търговия, без нея не можем да просперираме. Освен това, освен петте свободи, е нещо, което споменахме с Жак Делор преди няколко дни, Европейската енергийна общност. Тя е неразделна част от вътрешния пазар. Естествено, тук а, няма как да обсъдим нещата надълго и на широко. Ще се върна и към а, моите комисии, ИТРЕ и ЕНВИ. В началото на юни с тези две комисии ще обсъждам Европейската общност в областта на енергетиката и третото нещо – конкурентоспособността на Европейския съюз възоснова на политиката на сближаване. Отключването на потенциала на регионите на Европейския съюз. Когато говорим за конкурентоспособност възоснова на економика, основана на познанието и конкурентоспособността, знаем, че съществуват проблеми научно-развойни програми имаме. Осмата научна програма ще започне да действа съвсем скоро, след няколко години. Така че економиката, основана на познанието е важна, но е важно да има економика, основана на потенциала на регионите. Вчера се честваше 60-та годишнина от декларацията на Робер Шуман и 65 години от победата във Втората световна война. Защо е важно да кажем победа? Защото това беше война, война от миналото. Това са две събития, които са в нещо като дихотомия, защото е, говорим за войната като част от миналото е, и от друга страна говорим за декларацията на Робер Шуман, която е част от е, бъдещето. Така че мисля, че това е една важна годишна и тя трябва да бъде отчетена. Вярвам в, в бъдещето като цяло. Благодаря. Uh, well, you, uh, Благодаря, господин председател, за това, че сте наш гост днес, както и за ентусиазиран ентусиазирания начин, по който ръководите този парламент. Радваме се, че се съгласихте да ни гостувате днес в Комисията по вътрешния пазар. Вероятно на това събитие ще гледаме ретроспективно в бъдеще като на важно събитие за предаването на нов тласък в развитието на вътрешния пазар. Вие споменахте какви могат да бъдат ползите от единия пазар за гражданите. Сега имам огромното удоволствие да дам думата на Марио Монти, за да ни запознае в резюме с своя доклад. Надявам се, че в бъдеще ще ни гостувате отново за по-подробна дискусия. Въпреки това, за нас е чест, че вие сте днес при нас в същия ден, когато представихте този доклад на Барозо. Благодаря ви, господин председателю Харбър, за вашата покана. За мен е огромна чест да бъда тук в присъствието на председателя Бузек. Аз съм изключително трогнат от този ваш жест, господин председателю на Европейския парламент. Това, което вие казахте за 9 май, за Декларацията Шуман ме кара да се чувствам щастлив. Не знам дали това е щастливо събитие, но моят доклад също носи датата 9 май 2010 година. Мисля, че е напълно уместно да бъда тук сред вас само няколко часа, след като предадох на председателя на Европейската комисия моя доклад. Той пое инициативата да възложа този доклад. Аз връчих този доклад и на председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой. Но идването ми днес в Европейския парламент е акт на признание, защото без да ви ангажираме, без да споделяме същите виждания, няма да можем да се разглеждаме взаимно като са носители на този доклад. Аз проведох много консултации през последните 6 месеца и Европейският парламент беше в сърцевината на тези консултации. Аз се радвам, че имах възможността да се срещна по-отделно с с 6 от политическите групи, представени в Европейския парламент. Освен това, Контактувах с различни комисии по економическите въпроси, по борбата с кризата, но изключително важна е тази комисия, която отговаря за вътрешния пазар. От първия ден, Малкъм, вие бяхте изключително ентусиазиран и ми оказвахте пълна подкрепа. Вашата комисия реши да изготви доклад по собствена инициатива за вътрешния пазар в опит да допринесете към моите усилия и изготвянето на моя доклад. Качеството на доклада, който беше представен от Луиш Греш, получил огромно мнозинство, подкрепа в тази комисия и който ще се гледа в пленарна зала на парламента следващата седмица е много важен а, стимул за по-нататъчното развитие на вътрешния пазар. И така радвам се, че съм тук в тази комисия и че има възможност да обменим мнения по тези въпроси днес. Както председателят Бусък намекна, темата на единият пазар придобива ново значение – и аз виждам много тясна връзка между проблемите, които бяха разглеждани наскоро от Европейския съюз и от еврозоната във връзка с гръцката криза и въпросите на вътрешния пазар. Тази криза, вчерашното смело решение, надявам се, че ще допринесе за намирането на решение на тази криза. Тази криза е криза на публичните финанси в една държава членка. Има и други държави членки, които изпитват трудности. Не става дума само за криза за публични финанси, които обхващат, която обхваща финансовите пазари. Ако разгледаме конкретната ситуация в Гърция. Искам да подчертая отново, че това не е единствената страна с трудности. Можем да забележим, че ситуацията в реалната економика е важен решаващ фактор за публичните финанси, тяхната устойчивост, особеност, особено производителността, конкурентоспособността и това се дължи в голяма степен от недостатъчното включване на вътрешния пазар и на конкурентоспособността. По този начин нямаше силен натиск за, за промяна в економиката. И това се вижда сега ясно в анализа на Европейската комисия, ОИСР, МВФ. Публичните финанси и финансовите проблеми действително са проявления, които трябва да бъдат разрешени, но не може да се намери лечение без по-сериозна структурна намеса. Когато бях във вашата комисия по-рано, вероятно ще си спомнете, че подчертах много дебело, че Единият пазар е ключовият компонент на економическия и валутен съюз. Той е изключително важен за функционирането на валутния съюз. Това е, което прави вашата комисия. Не е важно само за единия пазар, то е важно и за економическия съюз, за економически и валутен съюз, както и за Европейския съюз като цяло, защото това е стълбът на интеграцията. В консултациите, които проведох в цяла Европа, установих, както казах по-рано днес и на председателя Бузък, че единият пазар е по-слабо популярен от когато и да било и същевременно той е по-необходим от всякога. Очевидно е, че нещо следва да бъде направено. Изправени пред тази е, ситуация имаме само две възможности. Първата е опцията на защита или на отбрана. Тоест, ако вътрешния пазар става все по-слабо популярен, Нека да се опитаме да бъдем по... да се отнасяме с по-голямо разбиране към вътрешния пазар. Е, да няма много критики и да помислим внимателно преди да предлагаме нови инициативи за завършването на вътрешния пазар. Опцията, която предлагам, е по-скоро опция на активно решаване на проблемите. Тоест, това, което казваме е, че се нуждаем от повече конкуренция, а не от по-малко конкуренция, от повече прилагане, а не от по-малко прилагане. Но по какъв начин можем да постигнем конкретно тези цели, след като има толкова тревоги, свързани с функционирането на вътрешния пазар? И това е в основата на политическата инициатива, по мое мнение. Ние трябва да разберем всяка една от тревогите, които се изразяват и да обясним, че тези опасения не са основателни в повечето случаи, или пък ако стигнем до извода, че те не са напълно неоснователни, тогава следва да направим а, а, да намерим политически решения на тези проблеми. Те трябва да бъдат добре фокусирани, без да се нарушава каквото и да било, но да не допускаме да се разширява разбирането, че вътрешния пазар е в неосъответствие с социалните аспекти, с околната среда, дори с промишлената мощ на Европа. защото тя е в основата, тя е движещата сила първоначално на вътрешния пазар. След внимателен анализ на различните а, тревоги, след като бъдат разгледани внимателно тези опасения, което обикновено не се прави в документите на европейските институции. Ние тук сме някъде на ръба на политическата коректност, но ние аз не съм европейска институция, така че аз изпитвам такъв дълг да кажа нещата такива, каквито са. Не гледам на опасенията, изразени от отделни страни, а по групи, например континенталните економики, които са по-близко до модела на социалната пазарна економика, англосаксонските страни, новите страни, северните страни и прочие. Така че в момента когато приключи кризата, ситуацията ще бъде много по-подходяща за взаимно преодоляване на идеологическото противопоставяне на економическите модели. И вероятно това е подходящия момент да се видят елементите, където може да се постигне сближаване, като се приложи пакетен подход и се отчитат различните тревоги, които са изразени в различни точки на Европа, като се следва една обща политическа линия, която набляга на елементите на интеграцията и по-нататъчното развитие на вътрешния пазар. В доклада ще откриете три основни глави, една от които е посветена на изграждането на по-силен вътрешен пазар. Това е втора глава. Там се посочва кои са секторите, където е необходимо по-голямо намесване. А, също се правят конкретни препоръки в съответствие с подхода, който ви подчертах. Целта е не само да се изгради силен вътрешен пазар, но и консенсус по силен вътрешен пазар. И така, какви са областите, в които може да се постигне консенсус? Има определени а, противопоставения на економическите аспекти и правата на работниците, да разгледаме решението на съда по делото Viking and Laval. Освен това, други аспекти са свързани с социалните услуги, единния пазар, овладяването на въпросите, свързани с държавните поръчки за постигане на политическите цели на Европа. Единния пазар означава да работим заедно, за да запазим данъчния суверенитет. Иначе, ако не можем да работим заедно, Държавите членки може да са убедени, че правейки това запазват а, своя данъчен суверенитет, но те ще го загубят дори още по-бързо, отколкото очакват. Единия пазар, е промишлената политика, както и кохезионната политика. И сега искам да подчертая не само от уважение към председателя на Европейския парламент, че съм установил, че в новите държави от Европейския съюз има потенциално голям политически голяма политическа подкрепа за развитието на единния пазар, защото при тях има култура на конкуренция, апетит за растеж, които са ключови компоненти, ако искаме да реализираме един вътрешен пазар. Разбира се, те имат собствените им очаквания, собствените им тревоги. Някои от тях са свързани с кохезионната политика. Аз се опитах да включа всички тези елементи, дори други страни, в които има опасение, че единият пазар е твърде отворена територия за чуждестранни завоевания, но аз вярвам в а, отвореността и за да запазим отвореността, ние трябва да се опитаме да решим някои от опасенията, които са изразени. И аз тук използвам един израз, а, който това е за открит, а, но не обезоръжен пазар. И а, Следващата глава се отнася до реализирането на силен вътрешен а, един пазар а, чрез по-добро правоприлагане. Вие не бихте очаквали от бивш комисар по въпросите на вътрешния пазар и конкуренцията да вземе една мека позиция по а, налагането на вътрешния пазар. По-скоро обратното. Трябва да има силно правоприлагане – и да бъде прието в обществото като цяло, въпреки разликите му. И в заключителна кратка глава от три страници за политическите инициативи за укрепване на единия пазар и економическия валутен съюз, аз си задавам въпроса който е общ, вярвам, за трите институции като проблем, а именно нека да видим нещата такива каквито са, а именно, че е, единия пазар е от изключителна важност. Но ако сме песимисти, това е, а, е, са технически не много сексапилни въпроси. Така можем да погледнем песимистично на въпроса. И как да убедим политиците в държавите членки и в европейските институции да вложат нова политическа енергия и инвестиции в а, такъв а, проект, който не е чак а, толкова сексапилен. Очевидно е, че трябва да покажем за какво става дума тук, а именно бъдещето на единната валута, бъдещето на а, интегрирането на 27-те държави. Има и други гративни елементи, които са много по-привлекателни, като стратегията Европа 2020, економически и валутен съюз, създаването на система за управление. Всички те са свързани с вътрешния пазар. Институциите трябва да направят нужните усилия Може би нещата не са понякога толкова вълнуващи, колкото би трябвало, но е необходимо въпреки това да се мобилизира повече енергия. Друг елемент, който можем да открием в доклада на Креш, е, че след като институциите а именно съветът по инициатива на комисията, след като той оформи пакета, може да помисли за предвиждане на нещата по-бързо за приемането на нужното законодателство, така както беше с Бялата книга през 1995 година. И в заключение, позволете ми да кажа, че аз правя а, много аналогии с Бялата книга от 1995 година. Това, което е предприел председателя Барозо след публикуването на политическите му насоки от миналия септември, по мое мнение, а, е паралелно до съвършенство 25 години по-късно с тази политическа инициатива. Но а, сега трябва да проявим още по-голяма решимост. И аз съм ви много признателен днес на вас, господин председател на парламента, господин председател на комисията, на всички вас за готовността да вървим напред в тази посока. Благодаря. Много ви благодаря, Марио първо за изключителната работа по този доклад. Трябва да призная, че не съм го чел в най-големи подробности. Вашия доклад е написан на изключително добър английски. Другите членове обаче не са имали възможност да прочетат а, ни най-малко от него, тъй като няма превод. А, Професор Монти е, каза, че доклада ще бъде преведен още на 2-3 езика днес след обед. По отношение на единния пазар и по отношение на нашата комисия, тук имаме доста членове в момента, трябва да кажа, че ние смятаме, че единния пазар е може би най-важният проект за нашите граждани и затова ние отделяме такова внимание на вашия доклад. Изпитвам солидарност към вашите цели и съм готов да призная важната роля на Европейския парламент. Имаше отличен доклад по темата, който беше прият с голямо мнозинство в нашата комисия. По отношение на политическата инициатива, към която призовавате в края на вашия доклад, ние правим ясно предложение да имаме акт за единния пазар. Това е нов инструмент, който подема инициативата на комисията за акта за малкия бизнес. Това обаче ще бъде един нов акт, който ще представлява един набор от политически и законодателни инициативи, лансирани от комисията и си мисля, че можем да постигнем напредък. Следващата седмица ще обсъждаме и доклада за Европейския съюз 2020, тази важна стратегия. Надявам се, че ще успеем в рамките на предложението за Европейския съюз 2020 да укрепим елемента, свързан с единния пазар – и ще направя предложение и представяне пред председателите на другите комисии да работим заедно естествено възоснова на вашия текст, който получихме предварително. Знам, че вече сме доста изостанали от графика, който беше предвиден предварително. Искам да помоля обаче координаторите на политическите групи да дадат а, своите коментари и след това ще чуем заключителни коментари. Много благодаря, господин председател Бузък, за това, че бяхте наш гост. Um, Сега, имаме около 20 минути, за това моля колегите да се изказват в рамките на 2-3 минути. Ако имаме малко повече време, ще чуем и други изказвания. Сега, подред. Първо, нарете господин Шваб, след това госпожа Гепхарт, е, господин Бозой, госпожа Тюринен ще замести госпожа Руле, господин Кожушник от името на консерваторите и реформаторите и господин Дион. Това ще бъдат политическите групи. Давам думата на представителите за кратко изказване, след това ще дам думата на Луи Греш за да даде позицията на нашата комисия, доклада да представи и след това ще видим колко време ще имаме. Господин Шваб е първи. Благодаря, господин председател, господин професор Монти. От политическата група на НП искам да благодаря и да ви поздравя за този добре балансиран документ. Е, за нас, е, за нашата комисия това е важен документ, но и за целия Европейски съюз това е важен документ и ние ще се ориентираме по него в нашата бъдеща работа. Бе казано, че ние имахме доклад от нашия колега Грек и виждаме, че двата доклада имат сходни цели. Що се отнася до закона за вътрешния пазар особено. Вие, аз не прочетох съвсем добре целият документ, но някои неща са много хубави, регулацията казвате вие, че може да бъде една, едно много важно средство за прозрачност, за яснота, нещо, от кое, за което се, опитваме, което се опитваме да достигнем от около 10 на години. Е, друго нещо, друга идея, която вие засягате е вътрешният пазар като гарант, като стълб за социална справедливост. Тук имате предвид и дигиталния пазар, и също така въпросите за данъчното облагане. Всякакви, всички тези подточки, това трябва да са наистина ам, основите, върху които ние да изградим бъдещи Европейски съюз и се надяваме, че държавните и правителствените ръководители ще вземат предвид тези идеи. В този смисъл благодаря за вашата работа и мога да кажа, че моята политическа група ще направи всичко възможно да, извади прави, да си извади правите, правилните изводи от доклада. Благодаря, госпожа Кепарт, Благодаря, господин председател. Професор Монти, благодаря и на вас. Благодаря, че може да дискутираме вашия доклад. Благодаря ви, че въвличате в дискусията Европейския парламент. Аз също не можах за половин час да прегледам в подробности и то на английски всичките тези 400 страници, но това, което вие казахте, във вашата презентация. се Смятам, че е много интересно и мисля, че може да използваме много неща за формулиране на положителни политики в името и в интереса на нашите граждани. Вие казахте, че трябва да се прави оценка на въздействието на законодателството и добавихте, че се застъпвате за повече конкурентност и за наказателно преследване. Всичко това е правилно, но аз бих добавила и повече права за гражданите и повече права за работонаемателите. И това вие не казахте, това второ изречение вие не добавихте, но това е именно което нашите граждани искат, за да функционира този вътрешен пазар в техен интерес. Това във вашата презентация не стана много ясно, така както аз бих го очаквала като социал-демократ. А ето на страница 72 вие казвате, че а, трябва някои директиви да се... А, директивата за командировките трябва да се а, преразгледа това беше много важен въпрос за скандинавските държави. И когато става дума за подобрение на тази директива, аз съм съгласна, аз мятам, че наистина ние трябва да се погрижим за опазването на правата на работонаемателите, на социалните им права и на гражданските им права. И ако може тези права да бъдат координирани или хармонизирани на европейско равнище, например чрез правоприлагане, чрез ясни правила, чрез ясни права. Това би било много важно за нас за създаване на един положителен вътрешен пазар. Аз с интерес очаквам превода на този текст и се надявам той да бъде преведен и на немски, така ще мога да се запозная по-в подробности с документа. Благодаря, Евлин Гепхарт. Кристиан Бозое. Благодаря, ще говоря на румънски. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви поздравя, професор Монти, за вашите усилия и за този висококачествен документ. Тук става дума за стратегия за бъдещето, стратегия за вътрешния пазар. И аз съм убеден, че вследствие на този документ след днешния ден ще имаме допълнителни дебати по темата. Един вътрешен пазар е много важен за глобалното развитие. Вие споменахте някои неща, които е, до момента не бяха споменавани в този контекст. Например, говорихте за енергетиката. Тук трябва да положим съвместни и то солидарни усилия. Трябва да осигурим енергийна сигурност за нашите граждани. Освен това споменахте и възобновяемите енергийни личности. Е, източници, извинявайте. По този начин ще може да предложим на нашите граждани по-низки цени. Освен това, говорихте за здравеопазването, за трансграничните медицински услуги и мисля, че ние трябва да продължим нашата инициатива в това отношение. Директивата, която бе предложена от комисията в тази област, бе блокирана от съвета. Но вие говорите и за директива за професионалното обучение и за директивата за услугите. Тях ги споменавате тук и правите препоръката, която може да използваме, а именно, че би трябвало да използваме по-скоро регулативи, а не непременно директиви за регулиране на вътрешния пазар. Мисля, че вашия доклад отразява много добре състоянието на вътрешния пазар, такова каквото то е в момента и предлага много добра стратегия за бъдеща работа. Благодаря ви още веднъж и се надявам, че може да постигнем целта заедно. Благодаря на господин Бушой. Емили Тюронен. Ще говоря на датски, така че се надявам, че преводачите са готови. На първо място искам да благодаря за този интелектуален труд, който сте положили имаше полза от него. Има то е важно отношение към важните избори в Европа за в бъдеще и за това как ще осигурим бъдещето на 320 милиона европейци. Споделяте много притеснения. Искам да ви кажа, че те са реални тези притеснения. Когато има социални е, притеснения, те са свързани с трудовия пазар. Когато имаме е, екологични притеснения, те са свързани с това, че не сме създали реален вътрешен екологичен пазар, така че трябва да се вземат сериозно тези проблеми, е, да се осигурят политически решения четири неща. Имам а, няколко неща, които мога да прочета тук. А, имам а, обобщение тук. Първо, говорите за социални права. Трябва да има балансиране между социалните права и економическите свободи. Затова се радвам, че в доклада се споменават тези неща, както директивата за командироването, така и правото на стачки. Държавите членки полагат а, усилия тук, но трябва да има по-силен ангажимент. На второ място, подкрепяме онова, което предлагате за данъчната политика. Казвате, че трябва да има обща дефиниция на данъчна основа в Европа и за предприятията. Мисля, че това е важно за това какъв тип конкуренция ще имаме в Европа. Вероятно не трябва да има пълна хармонизация, но трябва да има някакъв вид минимално ниво за това колко силно искаме да се конкурираме. Е, понякога държавите членки трябва да отстъпят малко, за да върнат а, е, своя суверенитет. На трето място пишете, че трябва да поставим е, социалните услуги и услугите от общ интерес на вътрешния пазар. Искам да разбера обаче какво място смятате вие, че трябва да има, това е политически въпрос, какво място трябва да има за тези услуги и на четвърто място, като представител на зелените, е, е, е, бих искала да кажа, че би трябвало да има повече информация в доклада за това как можем да придадем по-зелен характер на вътрешния пазар. За мен това е неразделна част от този нов тласък на вътрешния пазар и по отношение на индустриалната политика за бъдеще. Трябва да видим как може да придадем един по-зелен характер на всички тези елементи. Искам да видя какво смятате вие, какви са вашите идеи. Благодаря ви и ще изчакам целият доклад с нетърпение. Uh, Благодаря, госпожо Туранен. Господин Кожушник. Няма микрофон. На реформатору а конзервативцу припоим. Благодаря. Ще... Представля... Представлявам моята политическа група и най-напред също искам да благодаря за този отличен документ. Нямаме много време да обсъждаме всичките подробности, но тук имаме един, една глава за европейските граждани. И тя идва много на време, защото наистина сега кризата се шири навсякъде из Европа и е време да видим в този документ какъв може да е евентуалния изход от тази криза, какви са пътищата извън кризата. Подобрена конкурентоспособност на глобалните пазари – това би било една възможност. И тук искам да кажа, че тук би трябвало да въведем не глобално данъчно облагане, а именно различия в данъчните облагания. По-малко регулиране, по-малко бюрокрация, това често се казва и това вие го казвате също, това е хубаво. А след това имаме и стандартизацията, говорите за стандартизацията, иновациите и услугите. Това мисля, че е правилният път. Това мисля, че е пътя на вътрешния пазар. И нещо друго, което смятам, че е много интересно във вашия доклад. Повечето колеги смятат са на мнение, че услугите са един много важен елемент във вътрешния пазар. И върху тях трябва да се съсредоточим повече. Още нещо, което не е толкова популярно, но това също го засегнахте, па именно политическата воля – на национално и на европейско равнище. Това е нещо, което трябва да приложим, да направим. Едно нещо е да имаме един хубав документ, но трябва да имаме и политическата воля и коража да го приложим. Спомням си инициативата на Варозо от последния мандат на комисията, когато господин Штойпер изработи един чудесен доклад. Любопитно ми е какво се случи с него, защото много малко от неговите препоръки бяха приложени. На национално и на европейско равнище трябва да имаме политическия кораж да приложим тези препоръки. Uh, Благодаря, господин Кожушник. Господин Дион. Монти, eh, Благодаря, господин председател, и благодаря на професор Монти. Преди този доклад ние имахме дебати в комисията, имахме и двустранни разговори, но най-напред искам да благодаря за този прозрачен доклад и много елегантно написан доклад. Аз можах да разбера при бързия прочит на, на документа, че има много хубави идеи в него. Например, равнопоставеност. в рамките на вътрешния пазар, правна уредба, която да гарантира равнопоставеността. Освен това, обществените поръчки, директивата за тях, нещо с което трябва да се занимаваме допълнително и облагането с данък на предприятията. Това е също много важно. Трябва да предотвратим конкуренцията в облагането на данъци на предприятията от страна на държавите членки. Но по отношение на социалните права е, ми е любопитно какво има предвид господин професора. Ако бяхте записали е, за еднакъв труд еднаква заплата, добре, но това не беше записано. А в какъв смисъл смятате и че трябва да се преработи директивата за командировките? Но ако смятате, че вътрешния пазар трябва да бъде център на нашите дейности в бъдеще, това е така, но от друга страна трябва да е ясна, но и разпределението на правомощието между отделните комисии. Определени правомощи обаче се поемат от други комисии, например Комисията по социални въпроси, Комисията по транспорт, това обаче трябва да се регулира по-добре, тази компетентност. Finally, think... Благодаря. И накрая, тъй като нямаме време, за съжаление, за други оратори, сигурен съм, че те ще имат а, други шансове да поставят въпроси пред господин Монти, когато го поканим някой друг път. А, та, искам а, да чуя мнението и на автора на доклада, заместник председателя на комисията, господин Луи Греш. Благодаря. За съжаление, е, подобно на колегите, аз е, прегледах доклада съвсем е, бегло. Моята непосредствена реакция е, че доклада е от изключително високо качество. Той е, дава теорията на нещата, подробно описва проблемите, дава решения за държавите членки, описват се умората е, по отношение на вътрешния пазар, разглеждат се социалното и екологичното измерение на вътрешния пазар – Предполагам, че една цяла глава е отделена за гражданите и за овластяването на потребителите и това е новия елемент, това е важното. Онова, което ме притеснява след тези доклади е каква е следващата стъпка. Всъщност това не е въпрос към вас, това е въпрос към комисията. В крайна сметка ще има много доклади, предложения, препоръки, които ще ни казват на къде трябва да вървим, но ми се иска да бъдем по-конкретни. Освен единния пазар, искам да видя какво ще предприеме комисията по отношение на всички тези доклади и всички тези предложения, препоръки, за да може да се превърнат в една реална стратегия. Благодаря. Good. Well, um... Съжалявам, че трябва да съкратим дискусията, но комисаря Шемета ще бъде по-късно наш гост. Имаме и също три докладчика, които трябва да изслушаме. Можем да поканим Марио още веднъж, когато всички имат възможност да се запознаят с доклада му за по-детална дискусия. Трябва да видим кога можем да го включим в дневния ред. Сега бих искал да ви дам думата да отговорите на последните въпроси, както и да направите някои заключителни изказвания. Как смята да реагира комисията и председателя Барозо на доклада, който му представихте днес? Благодаря ви много. Може би да започна от последният въпрос, който поставихте, господин председател, както и въпроса поставен господин Греш, а именно какво ще бъде направено от страна на Европейската комисия. Очевидно е, че трябва да зададете въпроса си към Европейската комисия и съм сигурен, че ще го направите. Мисля, че не е случайно, че председателят Барозо стартира тази инициатива и поиска изготвянето на един доклад, което ми даде възможност изцяло да използвам ресурсите на комисията, за което съм изключително признателен. Имах подкрепата на комисарите, на службите на комисията. Имахме задълбочени, насърчителни разговори тази сутрин, когато представих доклада си и останах с впечатлението, че председателят Барозо има намерение да го използва. Това, което бих могъл да кажа, е, че това е знак за интерес. Търсим подходяща дата, на която да представя на пълния състав на Европейската комисия доклада и да го обсъдя заедно с тях. Аз, господин председателю, не мога да ви кажа точно как ще процедира от тук нататък комисията, каква ще бъде нейната програма, но съм уверен, че че този въпрос ще бъде приоритетен и в бъдеще и може би ще получи още по-приоритетно място. Освен това, искаме да насочим вниманието и на останалите институции, например в разговорите ми с председателя на Европейския съвет, каквито съм имал многократно, както и с вас като хора, които ще имате ключово роля да играете в предвижването напред на този процес. Съжалявам, че доклада в момента е само на един език. Мисля, че вече е качен на веб страницата на Европейската комисия на френски, немски и италиански и скоро ще бъде на разположение на всички останали официални езици. Съжалявам, че не сте имали възможност да имате всички езикови версии пред себе си и че сте разполагали с малко време, но сигурно ще ме разберете, че исках бързо да ви представя доклада лично. И така няма да се спирам на интересните моменти, които бяха засегнати, като цяло те са в подкрепа всичко, разбира се, при условие, че ще имате възможност да се запознаете по-подробно в последствие с е, доклада. Всичко това е много окоръжително. Бих искал да подчертая сега онези аспекти, които може би ви се струва, че липсват поради бързината, с която бяха проведени консултациите. Аз напълно разбирам това. Госпожо Гепхарт, разбира се, че аз говоря за повече правоприлагане, повече конкуренция, защото вярвам, че това е необходимо. Обеден съм особено, че не трябва продаваме все по-неприемлив вътрешен пазар, като приемаме по-ниска конкуренция или по-низко правоприлагане. Моля да обърнете внимание на подзаглавието на доклада. Заглавието е нова стратегия за единия пазар, но подзаглавието е в услуга на европейската економика и на европейското общество. Това не сме го срещали толкова често в подобни доклади по вътрешния пазар преди. На страница 25-27 има една категория а, опасения, които не бих а, никога а, препоръчал да бъдат пренебрегвани. Точка Б1 Това са а, безпокойствата на тези, които а, търсят advantage of the young generations rather than of, of, of those who uh... търсят а, повече конкуренция. Госпожо Гебхарт, когато казвам да не се отказваме от конкуренцията и от правоприлагането, имам предвид е, че, че ще се отдадем на корпоратизъм в лошия смисъл на думата. После а, разглеждаме какви са безпокойствата от страна на потребителите, на, на гражданите, какви са социалните безпокойства. Също специално се подчертава социалните е, безпокойства. Те са свързани с услуги от е, общ економически интерес. Ако се запознаете с различните препоръки, тук също ще забележите, и това е символично в е, първа глава за създаването на по-силен вътрешен пазар на страница 37, обикновено, извинете, 38 страница. Няма да установите, че ам, се прилага традиционен а, подход. Ам, докато тук ние подчертаваме превръщането на единия пазар в пазар, който е в услуга на гражданите, потребителите и на малките и средни предприятия. Радвам се също, че госпожа Труман подчерта, че екологичните съображения са отчетени. Доколкото разбирам, вие бихте искали този аспект да бъде подсилен. Но моля, когато имате време, да се запознаете с глава 4.2, която се отнася точно за екологичните аспекти. Относно а, правата на работниците в а, директивата за командированите работници и делото Лавал Вайкинг, аз а, обсъдих а, с Европейската конфедерация на а, профсъюзите възможни пътища, които да следваме. Господин Бозой, аз зная, че вие обръщате внимание на това, че имам предпочитание по-скоро към регламенти, а не а, директиви и то не с цел да се създава допълнителна а, административна тежест, просто се отдава предпочитание на определен инструмент. Ние тук се позоваваме на социалната пазарна економика и мисля, че това трябва да удовлетворява всички политически групи и държави членки, защото е записано в Лисабонския договор. Това не е просто така споменато. Имаше също няколко а, коментара на депутати, свързани с данъчното облагане. Аз няма да се спирам детайлно на този въпрос. Мисля, че този параграф няма да остане незабелязан от вас. Той съществува в доклада ми. Господин Де Йонг, както вероятно си спомняте от двустранните ни консултации, ние не искаме единен пазар, който се разглежда правилно или не, като заплаха за правата на работниците. Затова директивата за командированите работници е, е цитирана тук. Господин председател, не знае дали трябва да отидем по-дълбоко по съдържанието. Не всички, които пожелаха да се изкажат, получиха тази възможност, но искам да ви благодаря за вниманието и за подкрепата. Uh, uh, благодаря. За това, че предложихте да дойдете като наш гост и да ни представите доклада. Аз лично споделям казаното от uh, Луи Греш. Вашата работа е с а, високо качество и вие давате много полезна информация и факта, че това беше мисия възложена на вас лично от председателя на комисията. Демонстрира как вие сте, може би, малко по-откровен от обичайното. Насочеността на вашия доклад е същата като мисленето на нашата комисия. Важността на единия пазар е изключително голяма и вие правите много препоръки. Една от тях е нещо, което вече приехме. Това означава, че е, ще каним е, национални депутати, за да ни казват е, какви мерки се предприемат в държавите членки, за да се укрепи единния пазар. Това е първата част на нашите разисквания. Моля ви да подпишете това копие на доклада с дата 9 май 2010. Ще го запазим в архивите. Това беше деня на вашето представяне ако има фотографи, могат а, да направят снимки. Сега за целта на излъчването на живо, виждате как изглежда този доклад. Доклада ще бъде и вече вероятно е качен на веб страницата на нашата комисия. Сигурен съм, че вие ще имате възможност да задавате въпроси и да коментирате доклада на Марио Монти. Ще направим съвсем кратка пауза докато Марио направим това, което помолих и което го помолих и след това ще продължим след това едната сесия. Okay, ladies and gentlemen, I'd like... И така, госпожи и господа, моля ви да премина нататък, защото сред нас има трима докладчици и има работа, която трябва да свършим. Искам да ви напомня какъв е плана за днес след обед. Господин Шемета ще дойде в 5.15 и ще представи работата в рамките на своя портфейл по отношение на структурния диалог за законодателната и работната програма за 2010-2011. Преди това обаче ще трябва да обсъдим а, няколко доклада. За съжаление няма много време доклада на господин Кожушник, на госпожа Сули, това е нейният първи доклад, между другото. Това е доклад, който тя изготвя заедно с Комисията по правни въпроси за взаимната връзка между бизнес регистрите. И ако остане време, ще обсъдим а, някои други въпроси, като доклада на господин Луи Греш. А, той се занимава с комитологията. Отново този доклад е в сътрудничество с Комисията по правни въпроси. Искам да ви кажа, че господин Шемета иска да се срещне с нас при закрити врата, за да поговори малко за някои предстоящи споразумения. Той държи това да е при закрити врата, за това това трябва да направим и в 6.15. Няколко неща, които отложих от самото начало. Сега, е, за целите на протокола трябва да ви приканя да приемете дневния ред. Благодаря ви. След това искам да ви кажа, че съм ви раздал едно Копия от заседанието на председателите на комисиите по отношение на стратегията Европейския съюз 2020. Тази стратегия е представена и на председателя на парламента. Искам да ви кажа, че целият доклад на Луи Греш е прикачен като приложение към този доклад. Ще включим и някои обобщаващи точки в текста. Ще включим и някои елементи от доклада на госпожа Руле за обществените поръчки. Политическите групи ще разгледат а, този доклад а, като възможност за постигане на политическо споразумение на пленарната сесия следващата седмица. Бих искал да ви приканя да одобрите протоколите от 27 и 28 април. Ако имате възражения, те трябва да бъдат внесени до утре вечерта. И ако нямате такива възражения до утре вечерта, те ще бъдат приети. Сега искам да приканя доклада по нашия доклад по собствена инициатива за бъдещето на европейската стандартизация. Просто да даде в общи линии а, своята позиция, да каже в какви срокове трябва да работим. Докладчиците в сянка могат да направят коментари, но те трябва да бъдат максимално кратки. Днес след обед нямаме време за подробно разглеждане. Ще имаме изслушване на 23 юни, така че ще имаме доста време за работа. Важно е сега обаче да дадем официален ход на този процес. Ще дам думата на докладчик господин Кожушник, просто да ни каже какви са сроковете. Имате думата. Я си мислям, че очите е Stálo za to eh, zkrátit náš čas o 24 minut, neb jsem měl na prezentaci. Благодаря. Аз мисля, че за времето, което имахме на разположение, се справихме добре. То беше доста кратко. Аз имах само 25 минути на разположение, но ще изпратя това, което съм подготвил на колегите. Само ще спомена датите на 23 обмен на мнение и 23 юни е, да, е, срок за изменение до 15 юни и първо гласуване в ИМКО 2 септември и първото пленарно заседание в, в Страсбург ще бъде обсъждано и вероятно на 1 октомври ще бъде гласувано в пленарна зала. Освен това, искам да кажа, че през последните три седмици е, се занимавах с различни се срещах с различни организации, с Европейската организация по стандартизация, с националните органи по стандартизация в Берлин, в Лондон, в Чехия и говорих с началника на, на, на Института по стандартизация в Аржентина. Това е една много важна за нашата комисия тема и за бъдещето на, бъд... на европейската конкурентоспособност. Е, това е моето, моето въведение. Само аз ще ви изпратя целият документ, за да се запознаят всички колеги с него. Благодаря. Сега, иска ли някой от докладчите в сянка да добави нещо? Госпожа Гепхарт, госпожа Верно, моля ви да се изкажете максимално кратко, защото ще обсъдим нещата по-подробно за в бъдеще. А, госпожа Ками е първа. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Аз благодаря. Аз съм на мнение, че това, което бе свършено в Женева, беше много важно по отношение на стандартизацията защото това е важно и за подкрепата на вътрешния пазар. Ще имаме много бъдещи срещи, на които ще се занимаваме с този проблем. Благодаря. Моят колега за, съще... за, съ съжаление не е тук. Той има важна среща в Хелзинки и за това ще говоря аз. Той смята, че доклада е в добри ръце и е много важно това, което ще се случи през юни по време на обмена на мнения. Е, тогава ще видим в коя посока ще се насочим по отношение на стандартизацията не бива да се да се слага пречки на иновациите. Това е, което той искаше да каже. Господин Бушой, благодаря. Проучванията показват, че има ползи от европейската стандартизация за европейската економика. Според нас позицията на докладчика е важна за функционирането на вътрешния пазар. Въздействието на европейската стандартизация засилва конкурентоспособността на Европа, затова има нужда от такава стандартизация в европейски мащаб. Трябва да подкрепяме обаче международната стандартизация, доколкото е възможна. Европ европейските законодатели не трябва да забравят, че трябва да се отдели специално внимание на потенциалното бъдеще на международната стандартизация. Благодаря. Хайди Руле не иска думата, добре. Педро Ортионес. Госпожа Верно искаше думата. Един въпрос. Дали може да кажете отново срока за предложение за изменение? 15 юли. 12 часа. Ви напомня, че ще има изслушване на 23 юни. Имаме вече пълна програма, координаторите разполагат с нея. Това ще бъде полудневно изслушване. Педро Тонес е, е тук, той е наш гост, един от основните действащи лица по отношение на това предложение. Искате ли да кажете нещо? Нямаме много време. Знам, че работите с докладчика. Благодаря, господин председател. Това изслушване и този доклад по собствена инициатива са много навремени. Приветстваме ги. Ние самите в момента изготвяме преглед на политиката по стандартизация в комисията на 23 и 24 май е, ще ще е, имаме специални срещи и след това ще продължим по графика октомври, месец и ноември. Благодаря. Съгласен съм с а, е, Лара Кович, че е, след две седмици в Женева ще можем да разгледаме някои от ключовите въпроси. Благодаря, господин Кожушник. Имате ли някакви допълнителни коментари? Нямам коментар. Нямам какво да добавя. През следващите 2-3 месеца ще имаме достатъчно поводи за дискусии. Right. Благодаря. Преминаваме към доклада на госпожа Соли от името на Комисията по правни въпроси взаимното свързване на корпоративните регистри. В момента имаме доклада на английски, френски и немски. Другите преводи ще ги имаме чак на обяд утре. Това са трите езика, с които разполагаме в момента. Доколкото знаем, Комисията по правни въпроси иска да приеме този доклад на 23 юни. Ако това наистина е вярно, ще трябва да гласуваме по този доклад на 2 и 3 юни. Това е следващото ни заседание. Това означава, че крайният срок за внасяне на изменения ще е сряда тази седмица. Знам, че времето въобще не е много. Секретарията предлага да преговаряме с комисията по правни въпроси, да видим дали те са готови да отложат приемането в рамките на комисията с няколко седмици. За сега обаче ще трябва да се придържаме към предвидените срокове. Госпожа Сули иска ли да предложи своя доклад за разглеждане и след това ще чуем какво смята докладчите в сянка. Благодаря, господин председател. Аз само искам да кажа нещо за целите на консултациите. Става дума за подобрен достъп на предприятията към, до информация и за подобрена трансгранична търговия. Информация за фирмите, които оперират трансгранично. Мисля, че е важно това становище от страна на нашата комисия, защото по този начин ще се омрежа търговските регистри между отделните държави членки. Това ще намали разходите на предприятията и ще улесни функционирането на вътрешния пазар. Става тук дума за създаването на Европейския търговски регистр, на електронно правосъдие, на информационната система за вътрешния пазар и с кои, които всички инструменти ще опосредстват доверието във вътрешния пазар и неговата прозрачност. Освен това е важно да говорим и за качеството на данните. Информацията трябва да бъде предложена на различни партньори и на различните езици на Европейския съюз, поне на работните езици на комисията френски, английски и немски. Освен това, трябва данните да са от контролирани източници. Държавите членки трябва да поемат отговорност за контролиране и актуализиране на данните. отделните пунктове, създаване на отделни пунктове за бази данни би било едно решение, за да няма припокриване на функциите. Освен това, мисля, че трябва да имаме един обвързващ правен текст, който да регулира дейността по търговските регистри. Така ще може да осигурим доброто качество на данните в търговските регистри. Това ще е само в интерес на един добре функциониращ вътрешен пазар. Uh, Благодаря много, госпожа Сули. Аз отбелязах редица интересни неща, които засягате вашето съноще. Госпожа Кампус, господин Кройцман, господин Дион са докладчици в сянка, госпожа Гуе която представлява неуморно групата на зелените. Може би да направите кратки коментари, след това ще обсъдим графика. Освен това, господин Шмидт Герц, ако правилно съм разбрал името ви, също ще вземе отношение. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика по проекто становището. Мисля, че предложенията отговарят на здравия разум и благоприятстват развитието на вътрешния пазар. Аз нямам предложения за подобряване на съдържанието на този документ, но е важно да видим, че прозрачността не е необходима само в сферата на услугите и цените, но и по същността на пазара. Прозрачност е необходима и от страна на производителите, от страна на предлагането. Ние трябва да знаем не само какво съществува на пазара, но и кой оперира на този пазар. И този документ е, е изключително важен за подобряване на познаването на ситуацията от страна на потребителите с оглед защита на правата на потребителите. Всеки потребител иска да знае кой какви продукти и услуги предлага на пазара. Свободата на организациите на производителите – Те могат да съществуват в различни конфедера... конфигурации, да има сливания между тях в международен план и потребителите трябва да знаят какво точно се случва. доклада на, на, на Брайт а, трябва, следва също да бъде отчитан, за да се избегне дублиране и а, увеличаване на административните разходи. Господин председател, вие споменахте като срок за представяне на изменения 13 май, председателя. Да, за сряда, 12 по обяд, ако всички са доволни с това предложение, можем да решим този срок. Ние сме съгласни в голяма степен с това, което предлага госпожа Суле. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председател. Значи, има един такъв европейски търговски регистр и ако всички държави членки се включат в него, това би било добре, но е, всъщност държавите членки не са толкова активни. И тогава трябва да се запитаме, има ли смисъл да регулираме пазара, да правим нови регламенти, ако те не се е, прилагат. Ето защо може би участието на държавите членки в регистъра трябва да е задължително. Освен това, данните, които се подават в този регистр, трябва да са надежни, стандартизирани и, в, и преведени на съответните езици. Те трябва и да са проверени данни. Това са нещата, за които трябва да се застъпим. Т.е. да има една единна система, тази система да се използва, тази система да се актуализира и да е защитена. защото в този случай тази платформа няма да бъде използвана, ако данните не са надежни. В противен случай няма да постигнем нашата цел за опосредстване на прозрачността и за едно добро функциониране на вътрешния пазар. Особено за малките и средни предприятия това е важно. Имаме нужда от едно по-добро сътрудничество между търговските регистри, особено що се отнася до трансграничната търговия. Този регистр, този европейски търговски регистр е хубаво да бъде автоматизиран. Имаме нужда и една, от една автоматизирана информационна система между регистрите. Просто това бяха няколко идеи, които могат да бъдат разработени и съм сигурен, че може да постигнем съгласие за това, което ще ни е необходимо в бъдеще. Um, Благодаря. Госпожа Руле. Аз искам съвсем малко, съвсем една малка подробност да добавя. Хубаво е, че е, говорим за обслужване на едно гише, за една такава система, но нека вземем, например, директивата за услугите. Има в държавите членки съвсем различни практики по отношение на прилагането на това обслужване на едно геше. И мисля, че в други области нещата ще протекат по подобен начин. Хубаво е да, да не изпускаме това, този проблем от, от очи, защото все пак целта ни е намаляване на бюрокра... бюрокрацията. Е, просто това исках да добавя. Благодаря, господин, госпожа Руе. Господин Дион. Благодаря. Аз също мога да бъда кратък. От една страна съм съгласен с това, което предложи докладчика. От друга страна обаче е, ми липсват малко данни за качеството на информацията. Ставаше дума за актуализацията на, на информацията, но аз се питам как може да проверим достоверността на данните и това дали те са достатъчни. Това би било хубаво да залегне в нашето становище и доклад. Um, Председателят. Господин Шмидгер, искате ли да направите кратък коментар за чутото до тук, след което ще дам думата на докладчика, за да решим какъв да е графика. В отношение на напредналото време искам само да благодаря за тези, на, този, на тази важна комисия, че е така положително настроена към този проект. Търговските регистри могат да допринесат за по-голяма прозрачност, особено в тези трудни времена. Радваме се на вашето ползотворно сътрудничество. Благодаря. Okay. Uh... Председателя, госпожа Сули, като докладчик. Доволна ли сте от този график? 12 май за крайен срок за представяне на изменения и разглеждане в комисията на 2 юни и гласуване на 3. Разбира се, съм съгласна с този график. Времето е кратко. Трябва да подчертаем този факт. При тези обстоятелства ще направим всичко, което е по силите ни. Надявам се, че колегите ще представят своите предложения за изменения в скоро време. Доволна съм от казаното от колегите. Напълно съм съгласна с идеята за прозрачност, надежност, осъвременяване на данните. Освен това, трябва да подчертая, че сме на едно и също мнение по отношение на качеството на данните и нуждата от създаване на обслужване на едно гише. Благодаря много и поздравления за първия ви доклад, който изготвяте за нашата комисия. Нека сега да преминем към последна точка от докладите, които ще разглеждаме днес в комисията. След това ще изслушаме комисария Шемета. Господин Греш изготвя становище за комисията по правните въпроси за контрол от държавите членки върху упражняването на прилагащите правомощи на комисията, след което ще дам думата на докладчиците в сянка. И сега на първо място искам да дам думата на докладчика Греш. Няма микрофон, не се чува докладчика. Е, <laughs> okay. Uh-huh. Okay, Mr. Това становище трябва да определи как Европейският парламент като съзаконодател може да предава изпълнителни правомощия на комисията и как комисията ще изпълнява тези е, правомощия съгласно договора. Европейският е, парламент има право на контрол. Това означава че парламентът може да проверява дали комисията надвишава изпълнителни си правомощия, когато приема изпълнителни решения и резолюции. Това поставя съвета и парламента на еднаква база при съвместното вземане на решение по отношение на прехвърляне на изпълнително правомощия на комисията. Трябва това право да не бъде подкопано, особено като се има предвид, че правомощията на Европейския парламент по отношение на другите институции са се увеличавали с всяка ревизия на договорите и това ще продължи, за да се гарантира, че Европейският парламент и съвета са равнопоставени. Европейския парламент трябва да устоява своята позиция на съзаконодателен орган. и изключително важно е Европейския парламент да получи най-добри позиции за правото на контрол. Европейския парламент трябва да има достъп до заседанията на комисиите по кометология. Подобрява, трябва да се подобри предоставянето на информация на съвета и на парламента. Например, дневен ред на заседанията, протоколи от заседанията, подробни списъци за гласуване. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря, господин Греш, госпожа Краца Билта. Благодаря нашият докладчик в Сянка, господин Майер, за съжаление не можа да дойде, но от името на НП е, искам да кажа, че предложението на господин Греш съответства на нашето виждане. Ние го подкрепяме. Целта е да се укрепят новите прерогативи, дадени на Европейския парламент в Лисабонския договор. Благодаря, казва председателя, за това кратко изказване, господин Бозои. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика Съгласен съм с подхода, че трябва да се създадат условия Европейския парламент като съзаконодател да се върши добре работата и да следи изпълнителните правомощия на Европейската комисия. Затова аз подкрепям идеята Европейския парламент да бъде изцяло информиран регулярно за работата на комисията. Искам да направя една бележка. Останалите ще дам в писмевите на господин Греш да се включи нов член 6А за мониторинг на прилагането на изпълнителните правомощи. Аз съм за такъв подход, но аз съм малко смутен във връзка с мерките за прилагане. Това не трябва да бъде в ущърп на новия член 6А, но тук става дума за спешни мерки, които трябва да бъдат изискват бързо вземане на, на решение, за да не се допусне нарушаване на работата на пазара. Благодаря. Аз мога да бъда много кратка. Може да говорим за сроковете допълнително, но мисля, че е, това, което чухме от господин Греш е много добре, много прецизно и да отговаря на правата на парламента след Лисабонския договор. Господин, господин, господин Кожушник. Сега, моето мнение малко се различава от изказаните до сега. От името на Европа, на консерваторите и реформаторите, подкрепям госпожин Грех неговия доклад е, е напълно в духа на това, което искаме да видим по отношение на сътрудничеството между различните органи. Ще дам думата на Луи Грех за обобщение. Нямам а, е, кой знае какви коментари. Искам да благодаря на всички изказали се. Ще отчита всички внесени предложения за изменения и коментари. Благодаря. Благодаря ви за бързата работа. казвах е, тъкмо на комисаря, че по отношение на прилагането на митническия пакет ще има важни елементи на комитологията, които ще трябва да разгледаме. Между другото, по отношение на вноса на тюленовите продукти, е, помолих комисаря да ни даде дневния ред на съответните срещи предварително. Господин Буш е, е отговорника от името на комисията. Извинявам се, че го пренебрях. Искате ли да се изкажете? Благодаря. Не искам да забавям нещата. Съвсем накратко. Всички членове на парламента казаха, че е важно парламента да има право на контрол – Нека да не разбираме погрешно нещата. Когато говорим за информация, това означава, че комисията разширява достъпа до информация, достъпа до документи. Не означава, че смесваме съвместното вземане на решение с процедурата, която не предвижда съвместно взимане на решение. искаме да се дава информацията предварително, когато ще има процес на комитология поне 14 дни предварително по отношение на правото на контрол и член 6а в проекто становището. Европейската комисия смята, че Лисабонският договор поставя на равна нога съвета и парламента, но има нещо ново по отношение на член 291 и това е, че само държавите членки носят отговорност за контрол върху правомощията на комисията. Това означава, че партньорите в нормотворческия процес не могат да блокират прилагането и приемането на някакво законодателство. Те могат да го спорят, могат да се обърнат към съвета, когато смятат, че някаква мярка по прилагане е в нарушение и в разрез с а, основното законодателство, но нито парламента, нито съвета не могат да блокират прилагането на някаква мярка по прилагане. Така че искам да кажа, че въпреки, че има право а, на контрол Европейския парламент, както и съвета, и въпреки, че съвета и парламента имат право да изказват недоволство, парламента и съвета не могат да блокират процедурата. И това е същественото тук. Защото това ще бъде твърде голяма намеса по отношение на временното спиране или прекратяване на действието на законодателство, искам да кажа, че ние прекратяваме временно много мерки годишно, но парламента се изказва само по две или три от тях, не повече, така че има доста голям дисбаланс тук. Естествено, трябва да има пълно прилагане на правото на контрол от страна на законодателните партньори, но не трябва да се поставя прът в колелата на законодателната работа. Лисабонският договор, отново казвам, дава само на държавите членки правото за контрол върху работата на комисията. Контрол от този род. Това не означава, че парламента и съвета не могат да насочват вниманието на комисията към съответни проблеми, но това трябва да са конкретни проблеми, а не става въпрос за предоставянето на общо право за блокиране на мерки по прилагане. Конкретни мерки по прилагане. Благодаря. Благодаря за изказването. Определено комисията по правни въпроси, с която вие работите, ще участва в голяма степен по отношение на това законодателство, това предложение – Луи Греш е, анализира нашите правомощия. Говори се за нахвърлянето на правата на комисията. Това е всъщност е, част от, е, важна част от този доклад. Имате ли коментари по отношение на казаното от комисията, господин Греш? Не, нямате. Добре, значи сроковете същите като при доклада Сули. На 23 юни ще има гласуване в комисията по правни въпроси. Крайният срок за внасяне на изменения по този доклад Греш е 12 май, сряда, 12 часа на обяд ще разгледаме измененията на 2 юни, ще гласуваме в нашата комисия на 3 юни, гласуване в комисията по правни въпроси на 23 юни, гласуване в пленарна зала през септември. Приемате ли? Добре, благодаря. It's uh, a great Uh, за мен е удоволствие да приветствам най-сърдечно за първи път, според мен, в комисията след изслушването ви комисара Алгирдас Шемета, който има доста всеобхватен портфейл, данъчно облагане и митнически съюз. Е, знаете, че ние се занимаваме основно с тези теми в нашата комисия. Е, зарадвахме се, когато чухме каква е програмата на комисарите, инициативите, които те ще предприемат е, в бъдещата си работа. Днешният дебат ще е разделен на две части. Първо ще говорим за бъдещата работна програма за следващите две години, тази и следващата. И след това комисаря иска да поговорим при закрити врата последните 15 минути по конкретни проблеми. Добре дошъл, господин комисар. Ще ви дам думата за представяне на вашата работна програма, след това ще дам думата на колегите за коментари и въпроси. Имате думата. Благодаря ви много. Добър ден. Зная, че днес сте имали много добра дискусия с професор Марио Монти за стратегията за единия пазар. Моят портфел, а именно данъчното облагане, е от особен интерес за вашата комисия, въпреки че днес ние няма да говорим за данъчното облагане, а по-скоро за митническите въпроси. За мен ще е трудно да привлека вниманието ви след а, толкова интересната презентация на Марио Монти, но ще се опитам. От последното ми явяване в нашата комисия си спомням, че проявявате един интерес към митническите въпроси и аз искам днес да споделя своето виждане в тази област, за да можем да работим заедно по това, което по мое мнение е един общ дневен ред. Доброто функциониране на митническия съюз е в основата на вътрешния пазар. Пречките пред законната търговия трябва да бъдат премахнати, за да може вътрешния пазар да бъде източник на просперитет, растеж и работни места в Европейския съюз. Митническата политика традиционно служи за прилагане на търговската политика и за набиране на а, приходи. Митническите служби имат много задачи, които отиват по-далече от традиционното събиране на мита. Нека да споделя кои са две от целите, по които сигурно имаме съгласие. Първата цел е да се защитят гражданите. Бих искал да митниците да създадат условия търговците и потребителите да търгуват с трети страни с същата сигурност и увереност, каквато имат собствените им държави членки. Митническите служби са в привилегирована, позиция да а, могат да установяват а, различни нарушения а, и а, пренасене на експлозиви, ядрени, биологични, химически оръжия. Освен това, в интерес на гражданите, те обединяват усилията си с други служби, за да гарантират защита на потребителите по цялата верига на предлагане, както и борбата срещу прането на пари, организираната престъпност. Вашата комисия допринася към стартирането на нови инициативи в рамката на защитата на правата на интелектуална собственост. Споразумението за борба с фалшификатите е гореща тема. Искам да ви запозная с резултатите, които бяха постигнати в рамките на а, преговорите на страните по акта. Така можем да се а, справим а, с различни обвинения, свързани с акта, Нарушаването на правата на интелектуална собственост имат отрицателен економически ефект не само върху законния бизнес, но и върху ежедневието на гражданите. Укрепването на прилагането на по-голяма защита на правата на интелектуална собственост води до развитието на сътрудничество с такива партньори като САЩ и Китай. План за действие с четири елемента беше договорен миналата година с китайските ни партньори и ние вече виждаме конкретни резултати в обмена на информация и създаването на мрежа на митническите власти в ключови пристанища и летища. Както беше съобщено в работната програма на комисията, службите на комисията в момента подготвят предложения за изменение на регламента на съвета за прилагането от страна на митниците на правата на интелектуална собственост. Там се подчертава какво могат да правят митата, какво може да се прави, когато има стоки, за които има подозрение, че нарушават правата на интелектуална собственост, като търговски марки или а, авторски права. Предложението се разглежда и а, отчита на резолюцията на Европейския парламент за ефекта от фалшифицирането на продукти върху вътрешната търговия от декември 2008. Държавите членки, заинтересованите страни, обществеността участват в публична консултация, която а, върви в момента до 25 май. На базата на това, което сме получили до момента, а, този преглед ще изясни ситуацията, при която митниците могат да предприемат мерки, особено когато става за транзитни стоки, за малки пратки в резултат на интернет продажби. Резултата от прегледа трябва да увери унези, които са разтревожени за опазването на здравето и безопасността на европейските потребители, както и на онези, които искат да се гарантира достъпа до а, истински лекарства в развиващите се страни. Следващата стъпка ще бъде да се финализира оценката на въздействието, да се а, предложи текст след лятната вакансия. Европейският парламент ще бъде със законодател по това предложение и аз съм за благотворното сътрудничество, което имаме с тази комисия. Тази инициатива е в съответствие с духа на вашия доклад за единния пазар за гражданите и потребителите. Гледайки напред, сигурно ще се съгласите, че може да се направи и повече, за да се гарантира защита на гражданите по по-ефикасен и по-цялостен начин. Това се отчита в а, разглеждането на бъдещата роля на митниците. Бъдещата митническа инициатива е стратегическа рамка за подобряване на работните методи, за а, оценка на функционирането на митническия съюз и нуждите от държави, на държавите членки за ресурси, обучение и оборудване. През 2011 комисията ще излезе с доклад за постигнатия напредък, ще го представи пред парламента и съвета, за да се види по какъв начин митниците могат допълнително да защитават европейските граждани и бизнес. И така стигаме до втората цел, която искам да подчертая, а именно улесняване на законната търговия. Има проекти, които са в ход, но също сме готови да се ангажираме и с нови инициативи, ако възникне такава възможност. Вътрешното измерение на улесняването на търговията е в ресора на вашата комисия. Ние отделяме внимание и ресурси за прилагането на усъвременения митнически кодекс, за да се гарантира прилагането му до 24 юни 2013 най-късно. Правната рамка за митническа среда, която да е оптимизирана и да не използва хартини носители, е в ход от 2008. Сега сме в етап на прилагане. Има нови предизвикателства. След като приключим с прилагането, усъвременения митнически кодекс ще използва информационни и комуникационни технологии. По време на оценката на въздействието беше направена оценка, че ще се намалят разходите с 2,5 милиарда евро годишно, ако не се използват хартини носители. Така ще се създаде електронна оперативно съвместима митническа среда в целия Европейски съюз, което е в съответствие с подобряване на конкурентоспособността, както е предвидено в стратегия Европейски съюз 2020. Правилата, които договаряме, трябва да вървят заедно с информационните системи, които разработваме и трябва да работим в двете посоки едновременно. Необходимо е да се направят корекции, ресурси вътре в комисиите, в националните администрации на държавите членки, както и сред търговците. Както добре ни е известно, тези ресурси са доста недостатъчни към момента, като се има предвид, че държавите членки изпитват недостиг и има затруднения в економическите и финансови условия за търговците. Нека да ви запозная сега с състоянието на процеса на прилагане и предизвикателствата, пред които сме изпратени. изправени. Проекто от текста за прилагането на съвременения митнически кодекс се обсъждат с държавите членки и представители на бранша. Крайният резултат ще доведе до регламент на комисията с основни насоки, материали за обучение, комуникационни кампании. Работната програма за 2010 предвижда консултация с заинтересованите страни по подготовката на проекта за прилагане, както и, консултации с други служби на комисията. Този текст трябва да бъде гласуван от Комисията по митническите въпроси на общността в началото на 2011 година. До средата на следващата година трябва да се приеме регламента, той трябва да бъде публикуван и да влезе в сила. Електронните митнически системи и а, примахването на използването на хартийни носители трябва да вървят заедно. От 1 юли 2010 митническите власти вече имат задължението да обменят електронно информация преди пристигането и, преди тръгването на стоките, които тръгват от или влизат в Европейския съюз. трябва да се гарантира в скоро време пълно използване на информационните технологии. Мисля, че сме в график, но въпреки това трябва да внимаваме, защото винаги има рискове от изоставяне. Нека да ви уверя, че Европейският парламент и вашата комисия в частност ще бъдат изцяло информирани за развитието през следващата година, за да можете вие да упражнявате своето право за контрол през 2011. Външното измерение на усилията ни за улесняване на търговията включват засилване и разширяване на международното митническо сътрудничество. Трябва да подобрим условията за търговците, като се гарантира взаимно признаване на така наречените авторизирани стопански субекти. такъв план ще бъде съгласуван с Япония през юни. Също въпроси свързани с е, сигурността и използването на възможността за авторизирани стопански субекти е, се предвижда в разговорите ни с е, САЩ. Улесняването на закон, законната търговия са в основата на нашата митническа политика и мерките и действията в тази посока. Дали можем обаче да постигнем двете цели? Да, ако имаме един интелигентен подход. Примахването на физическите проверки при внос очевидно ще улесни търговията, но ако не се предприемат альтернативни мерки, това ще застраши безопасността и безопасността и сигурността на нашите граждани. Следва да се отчитат нуждите от пълна защита на гражданите като същевременно се затруднява и законната търговия. Знаете становището ни върху идеята на САЩ за 100% сканиране. Аз не съм убеден доколко ефективна е подобна система на системни проверки. Разбира се, че могат да се намерят по-интелигентни решения на базата на информационни технологии, използването на съвременни средства за управляване на риска и за международно сътрудничество. И това е посланието ни към партньорите ни в САЩ, Китай, Русия и другаде. Надявам се, че можем да разчитаме на вашата подкрепа за намирането на подобни решения и очаквам да имаме плодотворен обмен на мнения. Uh, um, много ви благодаря, господин комисар. Мисля, че колегите също разполагат с копие на вашата презентация. В нея имаше страшно много информация. Тя не помогна да разберем какво е актуалното състояние на нещата и как работи вашата администрация, какви са мерките по прилагане които са вследствие от приятите досиета в нашата комисия по време на предишния мандат до 2008 година. Колегите е, работят и по модернизирането на митническия кодекс. Надявам се, че след време ще дойдете да ни дадете допълнителна информация за работата по тези толкова сложни въпроси. Вероятно знаете, че по време на последния мандат на парламента имахме много успешна и плодотворна визита в Китай. Някои колеги тук в залата бяха част от това посещение. Посетихме системите за пазарно наблюдение в Шанхай и в Пекин. Ще се радваме да получаваме регулярно информация от вас за вашата работа. Сега много хора искат да се изкажат. Координаторите ли първо искат да се изкажат или всички да вземем наред? Госпожа Схалде Мосе искаше да се изкаже от името на социалистите и демократите. Да видим сега другите политически групи. Господин Бушой, госпожа Руля, господин Кожушник искали да се изкаже. Добре. Значи госпожа Схалде Мосе Господин Шваб иска ли да се изкаже? Добре, ще вземете решение. Нека да видим госпожа Схалдемосе какво ще каже и след това ЕМП ще вземе решение. Госпожа Вайлер и професор след нея. Благодаря. Професор Кампо също той е първи. Извинявам се. Благодаря, Господин комисар, благодаря ви за това, че се объркахме малко. На португалски ще говоря. Така мога по-добре да се изразя. От това, което чухме, на него възлагаме голяма надежда, защото имаме голям проблем с фалшифицираните лекарства. Този проблем го имаше и от преди 5 години, но той беше в по-малък обхват. Сега този проблем много се разрасна. Ето защо сме изключително много загрижени в парламента и в комисията за това искам да, дам, да задам и следния въпрос по отношение на действеността на съществуващите правни разпоредби, а именно митническите разпоредби, които в момента се прилагат. При малки пратки, при малки опаковки, можете ли да взимате проби? Какви са разпоредбите в е, този случай? Имат ли право националните митнически власти да взимат проби от малки пратки? Например, в Португалия от 80 пратки бяха тествани само 20% и само 20% от тях имаха описание на съдържанието. Добре. Е, тогава ние се свързахме с е, вносителя. Изпращача обеща, че ще описва съдържанието по-добре, но тук не става дума за тези пратки, става дума за пласмента вътре в националните граници на държавата, т.е. разпространение на лекарства, които просто биват внасяни без етикети, без описание и то те се разпространяват под имена, под марково име, което не е съответства на съответния продукт. Имаме ли възможност за контролиране или пък за предотвратяване на такъв внос? Т.е. в случая, когато вносът е на път, когато пратката е на път. Комисарят каза, че трябва да развиваме нови методи, трябва да имаме един интелигентен подход – но не стана много ясно в какво ще се състои този интелигентен подход. Може би, може при, в последствие при затворна врата да говорим по този въпрос, но аз исках просто да кажа, че не мога да си представя мерки, които може да предприемем тук – защото много целеви групи са засегнати от този проблем. А има още става дума за големи количества и за много пратки. Освен това, искам да кажа, че е, се надявам да споделя оптимизма на комисаря, който лъхеше от неговата презентация. Благодаря, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Преди да задам своя въпрос, искам да кажа, е, че не е проблем, когато не се знае кой кога ще говори. Въпросът е всички да се изкажат. Но аз винаги съм с удоволствие на разположение да задам първия въпрос. И така, Господин комисар Шемета, искам да ви приветствам от името на политическата група НП в нашата комисия. Хубаво е, че давате такъв положителен сигнал по отношение на глобалното измерение на митническата европейска политика. Интересу... Е, някои въпроси, които засегнахте, показват, че Европа по отношение на митническата политика се занимава не само с вътрешния си пазар. Аз самият идвам от регион, който е на границата с Швейцария, така че аз доста добре познавам проблематиката на митническия кодекс, но е хубаво, че а, вие включвате и глобалното измерение на проблема. Хубаво е, че а, преговори се водят за споразумение с Япония. Хубаво е, че говорихте за модернизацията на митническия кодекс и казахте, че ще има така наречения лицензиран економически субект, с когато да се водят преговори. И според мен, не винаги обаче преговорите водят до необходимия резултат, до желания резултат, обаче а, мен ще ме интересува какво от ваша страна вие бихте могли да предложите на економическите субекти по отношение на приложението и на приемането на митническия кодекс. Как, как економическите субекти ще реагират на това? Благодаря. Трябваше да кажа, че имахме много плодотворна визита и до Швейцария. Всъщност отидохме в Баден-Вюртенбург до избирателния район на господин Шваб и се срещнахме с представители на германските митници, за да обсъдим проблемите. Така че сериозно разглеждаме работата по митнически въпроси. Господин Бушой, след това госпожа Руле, госпожа Схалдемос, е, Вайлер и Рапси. Ако някой иска да се присъедини, нека да ми каже госпожа Кораца Бил. Добре, господин Бушой. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че сте наш гост и разменяте гледни точки с нас. Всички ние знаем, че митническата политика е много важна не само за економиката и за конкурентоспособността, но, както и вие казахте, за нашата сигурност и за нашето здраве. Когато говорим за лекарства фалшификати, професор Корел де Кампус зададе уместни въпроси. Приветствам вашите усилия в борбата срещу фалшифицирането. Трябва да положим всички усилия, за да убедим нашите международни партньори да бъдат по-ефективни в борбата с тези практики, защото не е достатъчно само да сме бдителни. Не е достатъчно само вие и нашите митници да си вършат правилно работата. Ако не се ангажираме сериозно, феномена с фалшифицирането няма да спре да съществува или да намалее. Въпросът ми е свързан с събитията от последните месеци. Видяхте ли някакви нови тенденции, промени в отношението на нашите търговски партньори Китай и Индия по отношение на този важен проблем фалшифицирането? Освен това, незаконната търговия с фалшиви цигари е, представлява сериозен проблем за здравето на хората и за бюджетите на страните, особено във време на криза. В е, Румъния, моята страна, ние изчислихме, че нашия бюджет е загубил 1 милиард евро във връзка с е, контрабандата на цигари, така че искам да кажа, че дори да сме направили голям напредък по отношение на електронните митници, може много да говорим за бъдещи подобрения. Аз съм сигурен, че електронното митническо обработване е нещо важно. Вие говорите за положителни тенденции, но ще има още работа. Благодаря. Благодаря, господин Буша и госпожа Руле. И аз искам да благодаря на вас и на вашите сътрудници, на вашия предшественик за добрата работа. Надявам се, че ще продължим да работим съвместно в този дух. Искам да кажа, че не само че бяхме не само в Китай и на швейцарската граница, но и в Роттердам и там видяхме друг проблем. проблем. Е, всичките оказани инициативи, модернизацията и електронната митница, това са хубави неща, но остава въпроса за персонала и за ресурсите. Е, държавите членки понякога имат прекалено малко персонал на пристанищата и те не могат, хората не могат да се справят с цялата работа, която трябва да извършат. Видяхме това в Роттердам. Ние виждаме проблемите и като парламент бихме искали да, се, да ги решим. Така приключваме изказванията на координаторите от различните групи. Сега давам думата на господа, госпожа, извинете, с Халде Мосе. Кои са другите, които искат да се изкажат? Нека да видим с колко време разполагаме госпожа Вайлер, Рапче, Кораца Билд. Искам да ви напомня, че говорим за работната програма на комисията. Имаме естествено много мерки по прилагане, голям набор, но искам да концентрирате коментарите си по работната програма на господин комисария. Естествено, може да се изкажете и по други теми. Няма да ви спирам, но в 6.15 трябва да преминем към втората част на заседанието. Госпожа Схалдемос. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за това, че е наш гост и ни дава вълнуваща информация за това какво се прави в момента. Виждам, че той гледа на проблемите сериозно. Два конкретни въпроса. Когато говорим за митници, говорим за отношения между е, Европейския съюз и страни извън Европейския съюз, тъй като идват стоки, от трети страни в Европейския съюз. Само, че аз знам, че има нужда от по-добро сътрудничество между надзорните органи в рамките на вътрешния пазар в самия Европейския съюз. Би било добре да има хармонизация и по-добро сътрудничество между самите органи за надзор в рамките на Европейския съюз. Виждаме, че има разминавания между работата на онези органи, които следят за стоките в Европейския съюз, независимо дали следват отвън или отвътре. Много е важно във вашата работа да се гарантира, че има необходимата рамка за координация не само между държавите членки, но и между различните органи за надзор. Това е важно. Другото нещо, което искам да кажа е нещо, за което говори госпожа Руле – много от онова, което може да защити нашите граждани и да ни даде по-сигурни продукти на вътрешния пазар е свързано с ресурсите, с хората, с онези, които контролират стоките, които се разпространяват из целия Европейски съюз. Какво смятате по отношение на ресурсите на държавите членки? Те искат да пестят в кризата отделят ли необходимия бюджет, за да се гарантира необходимата работа и необходимото качество на работа в областта на митниците? Благодаря. Um, По отношение на надзора на пазара, господин Таняди също проявява интерес. Ще видим какво ще каже господин комисаря. Госпожа Вайлер сега. Господин комисар, искам да се присъединя към това, което каза моята колега. Как е, стои въпроса с ресурсите в държавите членки? членки. От е, първи седми миналата година въжи кодекса и вие казахте, че е, ще помогнете на държавите които не са напреднали в прилагането на кодекса. Това технически проблеми ли са? Може би има и политически съпротив. Мога да си представя в някои проблеми в Румъния или Естония, но бих искал да получа повече информация в това отношение. И на второ място, както бе казано, видяхме доста интересни неща в Роттердам. Например, там съответния е, митничар каза, че скенирането доста помага. Естествено не 100% както планират това американците, но това е доста преувеличено, но по принцип не би трябвало да изключим скене, скенирането на контейнерите. Имаме, могат да се открият много нарушения, например, нелегални цигари и други неща в различни пратки. Имате ли и други альтернативи на сканирането? Освен това, мисля, че е хубаво, че говорите за всички възможни технически възможности, високите технологии и така нататък. Важно е да съоръжим нашите митници с всички възможни съоръжения, които ще допринесат за опазването на границите. И сега за фалшифицирането. Имаше критика по отношение на онлайн вноса на лекарства, защото е, повечето от нелегалните продукти идват онлайн, а не по традиционния път. Доколкото знам, няма законова база в това отношение. Но това, което вие сте установили във вашата работа, би трябвало също да посочи важността на онлайн носа. И и че това е проблем, който все още не е намерил своето решение. Благодаря. Госпожа Рапти и след това госпожа Кораца Билт. Петропе, καλώς ήρθατε. Благодаря, господин председател. Е, добре дошли, господин комисар, в нашата комисия. Е, вие за първи път след изслушването влизате при нас. Не беше трудно да ви слушаме с интерес след господин Монти. Господин Монте обаче дойде с 170 страници, а вие ни дадохте само две страници, които освен това и успяхме да прочетем, което беше много хубаво. А имаше и други разлики между вас и господин Монти. Господин Монти беше направил е, едно интересно изследване, но той не отговаря за прилагането на, на изследването и на препоръките. А вие ни дадохте две страници с една ясна пътна карта и конкретни предложения за прилагане, така че този обмен на мнения е много интересен. Имам три въпроса към вас. Най-напред. Ще има по-малко или повече персонал, когато се въведе електронната митница. Второ, докато се въведе тази система на електронната митница, ако изобщо се въведе, ще има ли съответно обучение на митническия персонал? И на трето място, какви професионални умения трябва да притежават митническите служители, които ще работят в бъдеще на митниците и как ще бъде контролирано тяхното образование. Става дума не само за економически фактори, а и за безопасността на служителите. Благодаря за уместните въпроси. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Надявам се, че колегите ще се придържат към темата и няма да правят сравнение с казаното от хора, които не са в залата. Това е проява на лош вкус. Чух с удоволствие какво казвате, господин комисар, за борбата с фалшификатите. Много колеги се изказаха. Искам да ви преканя да поговорите малко повече за един въпрос, който сериозно ни притеснява. Фалшификатите на храни, обект на промишлено производство, Съгласна съм, че не трябва да полагаме на сканиране всеки един контейнер. От друга страна, обаче, въпреки, че не трябва да се намесваме в свободната търговия, не трябва да даваме възможност на торти, произведени с развалени яйца, да навлизат на нашия пазар. Благодаря комисаря сега ще има възможност да отговори. Доста различни въпроси бяха зададени и това потвърждава просто интереса, който проявяваме към тези досията. Благодаря ви за интересните въпроси. Вероятно няма да отговоря на всички тях веднага, защото митниците са една сфера, изискваща много сложни технически решения. Но ще се опитам да отговоря на поставените въпроси. Бяха поставени няколко въпроси за ресурсите в държавите членки. Вярно е, че ситуацията е доста трудна. Имам предвид економическата ситуация почти във всички държави членки. Много от е, тях е, трябва да намалят разходите си. Това, което ние като Европейска комисия можем да направим и това, което правят Екофин и по време на срещите ми с тях, аз се опитвам да ги убедя, че ако не заделят ресурси за митниците, това означава, че съкръщават възможностите си за приходи и по този начин и забавят разрешаването на кризата. Затова аз се надявам, че държавите членки ще могат да намерят други области за съкръщение, но не и в сфери, които създават а, а, приходи за държавата. ние а, правим опит да помогнем на държавите членки с а, финансиране, чрез организиране на обучение. 75% от а, програмата е посветена на разработване на информационни технологии. Това е важен елемент в развитието на митниците. Въпросът за ресурсите е сложен, но ние се опитваме да направим всичко, което е по, си, по силите ни. Освен това, в разговорите ни с държавите членки виждаме, че те също са ангажирани с търсенето на а, решения и е много важно те да спазят своите ангажименти. Относно малките а, доставки, това е огромен проблем. Ние разбираме това и считаме, сегашната правна уредба не е достатъчна, за да можем ефикасно да се справим с проблема. за фалшификатите при малките а, доставки. Един от ключовите елементи в законодателството, свързано с ам, запазването на правата на интелектуална собственост, се отнася именно а, до малките доставки. Ние се опитваме а, да приведем съответствие с системите ни за оценка на риска, за да имаме възможност а, да установим на време рисковите доставки, доставките на фалшификати. Има някои слабости в правната сфера и без те да бъдат коригирани е трудно да се направи стъпка напред. Затова този въпрос трябва да бъде внимателно огледан. относно какво предлагаме за бизнеса. Мисля, че основният въпрос тук е, че с прилагането на осъвременения митнически кодекс всички митнически операции ще преминат на електронен носител. И това значително ще намали разходите за търговците. Освен това, ние възнамеряваме да електронизираме не само митническите операции, но да включим в бъдеще и други операции, които са свързани с международната търговия. Знаете, че ако един търговец иска да извършва международна търговия, той трябва да мине не само през митниците и през различни други институции. Когато става дума за малка страна, например, може да има 21 институции, които трябва да координират своята работа в сферата на търговията. Нашата идея е да преминем към обслужване на едно гише. Разбира се, това не е лесно да се координират всички тези институции, защото те не са под управлението на митническите власти. Ние се опитваме да предлагаме подхода за сътрудничество с тези институции и да въведем подход за обслужване на едно гише. Аз отчасти отговорих и на въпроса за координирането на дейностите между различните органи за надзор на пазара, чрез въвеждането на електронна система в митниците и електронна търговска система. Ние се опитваме да ангажираме институциите, които отговарят за международната а, търговия да сътрудничат с митниците. И това е особено важно. Имам предвид най-вече сътрудничеството между граничните власти и митническите власти. Тук би трябвало да насочим своето внимание. По въпроса за сканирането, Мисля, че тук трябва ясно да заявим, че сме против 100 сканиране, но това съвсем не означава, че сме против а, сканирането като такова. Системата за сканиране може да се използва и трябва да се използва в а, митническите ни служби, но ако се използва за сканиране на 100% от контейнерите, това увеличава неимоверно разходите. Трябва да се прилага подход за оценка на риска, който е много по-ефикасен, отколкото 100% сканиране. Надявам се, че членовете на комисията ще имат възможност да се запознаят с нашето изследване на използването на 100 сканиране, където се съдържа много ясна информация за използването на системи за управление на риска на различни нива, които позволяват което позволява да се постигнат същите резултати при много по-низки разходи. Относно работните места, дали ще има повече или по-малко работни места след въвеждането на усъвременения митнически кодекс, въпросът е доста сложен. Разбира се, електронизирането на митническите операции ще направи работата на митниците много по-ефикасна, което означава, че ще са необходими по-малко служители – в тази област. Но мисля, че има доста свързани а, сфери и вероятно хора, които бъдат освобождавани от митниците, биха могли да бъдат а, преквалифицирани да работят в а, други области, свързани с международната търговия. Относно обучението на митническите служители в държавите членки. Ние имаме система за електронно обучение и митническите служители могат да използват тази възможност. Те могат да получават такова обучение у дома си, без да е необходимо да идват тук в Брюксел. Има специален модул в рамките на програмата за прилагане на усъвременения митнически кодекс и всички митнически власти във всички държави членки могат да преминат през такова обучение по усъвременения митнически кодекс. За международните отношения и правоприлагането ние работим тясно с основните държави, където има проблеми с фалшификатите Китай, Русия. Знаете, че с Китай имаме споразумение за сътрудничество. Това споразумение в момента се прилага на практика. То беше подписано за една година, но през септември аз ще посетя Китай за среща с китайските митнически власти с оглед да удължим действието на това споразумение. Ние сме в процес на създаването на мрежи от митнически органи в основните пристанища. Обменя се информация между митническите власти в съответствие с споразумението.